Ich eröffne die heutige Sitzung des äh, Haushalts. Добър ден, колеги. Откривам е, следобедното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Добре дошли на всички. Надявам се, че сте прекарали слънчев, приятен уикенд. Първо приемане на дневния ред. Господин Хаджимакакис иска думата господин председателю, колеги от АЛДЕ и от другите групи. Искам утре сутринта да отложим гласуването по доклада на господин Маринеско за финансовото съдействие за извеждане от експлоатация на ядрените централи в Литва, България и други страни. Още не сме получили списъците за гласуване и другите съпътстващи документи. Благодаря, колега. Вие предлагате да отложим гласуването по доклада на господин Маринеско. Някой иска ли думата, госпожо Гресле? Благодаря. Благодаря. Да. С господин Скилакаки сме постигнали съгласие. Благодаря. Други искат ли да вземат думата? Можем да гласуваме. Кой е за отлагането, гласуването по този доклад? Кой е против? Въздържали се? Добре. Решаваме в смисъла, в който бе предложено. Други искания за промяна в дневния ред? Не. В такъв случай приемаме дневния ред с така одобреното изменение. Съобщавам ви, че днес след обед заседанието се излъчва в интернет. Сега преминаваме към одобряването на протоколите от предишни заседания. Има ли коментари по а, протоколите? Казват ми, че днес след обед няма превод на фински. Това явно е така. Обаче вие разбирате добре германски. Немски разбирате. Утре ще имаме и шведски, и фински. Wieder finnische Übersetzung. Ja, vielen Dank. Gibt es Änderungswünsche zu dem Protokoll? Има ли други промени в дневния ред? протоколите от заседанието на 23-24 април. Не виждам желаящи да внесат промени или да направят е, е, коментари. В такъв случай протоколите се смятат за одобрени. Сега преминаваме към гласуване. Und zwar steht zur Abstimmung der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 за гласуване и всичко ще бъде наред. Артикъл 7, амендмент 2. Wer kann dem... Член 7, изменение 2. За, моля, вдигнете ръка. Против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Моля, вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Приема се единодушно. Това означава, че изменения 10 е и 3 отпадат. Преминаваме към изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се. Единодушно се приема. Изменение 4. Процедурен въпрос. Можем ли да гласуваме заедно всички останали изменения? Не. Also, uh, ich glaube nicht. Не. Не мисля. Изменение 4. На Ставракакис. За. Против. Въздържали се явно мнозинство. И 13 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5 до 8. Тях можем да гласуваме заедно. Така ли? Възразявате? Добре. Нека по-отделно ги гласуваме. Изменение 5 за, против, въздържали се. Само един глас против. Изменение 9 за, против, въздържали се. Изменение 5 бе прието, нали така? Девето отново за. Против. Девето. За. Въздържали се явно мнозинство. Първо отпада. Сега изменение 6. За, против, въздържали се. Единдушие. Изменение 14. За, против, въздържали се. Приема се изменение 7 за, против, въздържали се. Един душие. Изменение 8 за. Против. Също единодушно одобрено. Сега гласуваме по проекта на становище като цяло. Електронно гласуване. Край на електронното гласуване. Госпожо Гресле, имате трудности ли? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 19 за без против и въздържали се. Поздравление, господин Ставракакис. Искате ли думата? Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички колеги за прекрасното сътрудничество. Благодаря. Йорго. това приключваме гласуването за сега. Преминаваме към точка 5. Финансови правила, приложими към ежегодния бюджет на Съюза. Крещенцо Ривелини общият докладчик от името на Комисията по бюджетен контрол, а докладчик е госпожа Ингеборг Гресле в Комисията по бюджета. Този въпрос е от основно значение за нас. Сега ще дам думата на докладчиците господин Ривелини или госпожа Гресле. Кой ще говори от вас? Господин Ривелини, искате ли думата? Колегин Гресле, си имам да Господин Ривелини е съгласен. Госпожа Гресле да говори първо. Благодаря, господин председател. На много важен етап от преговорите сме. В петък ще имаме политически тристранен диалог. Благодаря на всички колеги, които работеха усилено, с мен и проявиха смелост. И така, какво имаме за следващия петък? 14 точки, които обсъдихме и по време на председателството на госпожа Иванова. Много приятно заседание, между другото. Всички като че ли се стремяха да не разкрият а, своите позиции тогава. 14 точки, вече ви казах, някои от тях са доста сложни, други са свързани с а, много малки промени. Посланиците ще дадат а, мандат на председателството за петък. Това ще стане вероятно днес. Много технически тристранни диалози а, сме провели, много усилия положихме председателството има много ограничен мандат не може да маневрира в голяма степен. Основните елементи за нас тук. Три е, правила имаме относно финансовия регламент от 185 е, нататък. Имаме въпроси свързани с административната автономност на институциите, с е, информацията, която се дава на комисията. Имахме техническа среща, е, на която стана ясно, че съвета няма да приеме подобна позиция и ако съвета продължи да настоява, ще трябва да намерим решение на проблема чрез гласуване и вместо да има едно решение за Съюза, ще трябва да има 10 различни гласувания за всички институции. Сега има известно раздвижване. Аз съм леко изненадана от това. Гъвкавост по отношение на бюджета, многогодишна финансова рамка. Трябва ли Съюз да запази своята гъвкавост? тук можем да приемем позицията на държавните и правителствените ръководители. Вероятно ще трябва да има консултации и в рамките на администрациите на държавите членки. Така наречените части 1-12. Тук трябва да внимаваме, защото може да има за употреби от страна на антиевропейски партии, съвместно управление на техническото заседание обсъдихме различните попечителни фондове, освен това тръстовете. За съвета трябва да кажем следното. Те смятат, че други международни организации справят по-добре, отколкото комисията. И това въжи за всички фондове. Комисията не е съгласна. Ние трябва да окажем влияние върху начина по който се изразходват тези средства. Искам освен това да получим място в борда. Освен това сградите, финансирането, кредитите за сградите, ДДС има известни опасения относно позицията на съвета, някои намаления – Миналия петък минахме през всички точки. Мисля, че до септември ще можем да гласуваме относно резултатите. Става въпрос за базисни правни актове. Те определят бъдещите многогодишни финансови рамки. Ще имаме допълнително заседание на 12 юни. Аз мисля, че можем да проявим оптимизъм и мисля, че ще се справим. Благодаря. Благодаря, госпожо Гресле. Господин Ривелини, искате ли да добавите нещо? Колегата Гресле общо взето представи всички елементи и то по определно ясен начин. Нека да повторя казаното във връзка с член 55 и общото управление. Тук трябва да имаме подход свързан с различните изисквания на отделните държави членки. Тук имаме сериозни затруднения в момента. Точката е много важна. И още нещо много важно финансовите инструменти, членове 130 и 131 трябва да включим преамбилна точка във връзка с бъдещата многогодишна финансова рамка. Естествено, тази точка ще зависи от член 130 и 131 и финансовите инструменти. Работата тече. Искам да поздравя всички колеги от парламента, всички представители на парламента, които работят изключително ефикасно. Това поне е моето скромно мнение. Благодаря, колега Ривелини. От името на Комисията по бюджетен контрол бих искал да благодаря на двамата съдокладчици за извършената работа. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Провеждат се технически тристранни диалози, които са свързани с трудности. Става въпрос за политически решения, има натиск за постигане на резултати. Госпожа Гресле справо каза, че топката е в полето на съвета. Трябва да кажем ясно на тези срещи, че искаме да има финансови регламенти, които да гарантират ефикасен надзор – И отговорността не трябва да се прехвърля постоянно. Трябва да се знае кой за какво отговаря, тъй като това ще доведе и до по-ефикасно изразходване на парите на дънакоплаците. Нашето желание, нека да подчертая, е да стигнем до приемливо решение, споразумение със съвета, за да имаме и споразумение на първо четене. Другите комисии очакват различните други секторни елементи. Въобще натиска нараства трябва да действаме. Правилното изразходване на парите на данакоплатеца е от интерес за всички. И ние сме тези, които следим за това ефективно изразходване. Искам да кажа, че господин Ламасур и аз самия организираме съвместно заседание на двете комисии. Всъщност вече го направихме. И ще разгледаме тази тема още веднъж. Госпожа Аяла Сендер и след това господин Оди. Благодаря, господин председател. Да, колегите вече ви предоставиха информация и аз на тях преди това по въпроса, който ни занимава от близо 7 месеца и по който преговаряме вече с два неформални триалога и един корепер. Така че въпросът ми, логично налагащ се, е кога ще приключим. Има 47 законодателни акта, по които гласува вече парламента с оглед на бъдещия бюджет 2014-2020 година. Чакаме всъщност да се публикува новият регламент, който бе отложен два пъти. Непрекъснато се обръщаме, всеки ден се обръщаме с искания към Сметната палата, към комисията, с молба да ни дадат правните основания на решенията си, защото просто така както стоят нещата, в момента висим в въздуха. Освободихме от бюджетна отговорност и по време на това освобождаване аз самата бях малко не само авантюристка, а дори се чувствах едва ли не като жал, заложничка на тези преговорни процеси. Така че за момента се обръщам ласкаво към колегите с молба да отговорят на въпроса кога се очаква да се приеме този регламент. Регламента за бюджетите. От този регламент ще взаимства някои от членовете на финансовия регламент. Ако знаем кои ще бъдат тези членове, със сигурност можем да прочетем финансовия регламент и да се опитаме оттам да предвидим нещо, но естествено не е достатъчно. Чуваме, че има преговори, че се водят, но на два пъти вече нещата биваха отлагани без без е, причините за това да бъдат достатъчно уважителни. Въпросът ми в този смисъл е до кога? До кога ще чакаме? Тези, които в момента работим за разписването на новите финансови секторни регламенти, за момента не можем да си свършим добре работата, защото се позоваваме на членове от бъдещия евентуален регламент, който все още не е гласуван. Тоест, много условности, много в въздуха са всичките ни действия за момента. Затова пак повтарям въпроса си, до кога ще се наложи да чакаме очевидно не само парламентът и евродепутатите, които работят по този въпрос, а и самите европейски граждани имат право да знаят, че след 7-месечни преговори не сме достигнали до никъде. Това ми беше първата бележка. Втората ми бележка е дали е, двамата колеги могат да ми кажат как мога да информирам моите съграждани и съгражданките в момента са обезпокоени, разтревожени от хиляди неща, и едно от тези им, една от тези им тревоги са забавените регламенти, забавените актове европейско законодателство. Искат, очакват от мен обяснения. Започвам вече да имам проблеми с испанското правителство, с местната управа, с собствените ми избиратели така че искам да знам какво да дам като обяснение. Какво толкова прекрасно и невероятно постигнахме благодарение на това 7-месечно изчакване, което да си е заслужавало да чакаме 7 месеца не само, че не печелим според мен, а и даже губим. Така че може ли някой да ми даде аргументи, които да използвам към обяснението си? Благодаря. Уди, си Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais <clears throat> féliciter. Е, благодаря, господин председател. Започвам с благодарности към докладчика. Наистина е, работата е трудна и неблагодарна, така че питам се дали няма някакъв е, документ, който да ни позволи да следим развоя на тези преговори. Например, аз защитавам идеи. Идеи, които бяха приети от нашата комисия и от комисията по бюджети. Така че в, този, в момента на преговорния процес като такъв, колко и в каква степен бяха използвани моите предложения. Това ще ни помогне да се подготвим добре за пленарно. Няколко няколко примера. Аз предложих, например, Европейският съюз да има секция инвестиции обикновено има изпълнителски отдел и инвеститорски отдел. Идеята е значи в инвеститорския отдел да се включат тези суми, като Галилео, ИТЕР, тези програми, които се финансират е, с суми не само от една година, а от няколко години, даже обхващащи различни финансови перспективи. Дали няма възможност тези финансови, големи, крупни финансови операции да бъдат обособени в определен в определено перо или както решим да го наречем. Това ще ни послужи и за аргументация. Въпреки, че за когато сме питали този, когато сме задавали този въпрос, винаги са ни казвали, това го пише в допълненията, в протоколите. Аз обаче не го намирам там в инвестициите, част от инвестициите не са само разходите, а и самите средства, били те еврооблигации, например. Например, едно от предложенията на новият френски президент е именно в тази посока. Така че ако това се приеме, ще трябва да намерим къде да вписваме тези ресурси, които са инвестиционни, а не са по изпълнението, по функционирането. След вътрешните одити, например, бенефициерите не винаги са съгласни с предложенията и с препоръките на експерт-счетоводителите. Например, комисията ИТРЕ твърди, че нещата трябва да бъдат упростени и аз съм за това. Дали докладчикът би могъл да ни гарантира, че в този финансов регламент, този бъдещ финансов регламент ще са правилно избрани правните основания, които да постелят пътя за това бъдещо упростяване. Комисар Куин и нейните генерални директори са стигнали до политическо съгласие, но тъй като нещата се работят на парче от различни служби и всички изследователски програми принадлежат на различни файлове, много често много често се случва така, че препратката в текста е към регламента, който в момента се модифицира. Виждаме, значи, че конкретните правила за прилагане на един или друг европейски фонд не биват обяснени по начин, който да убеди нашите граждани. Те питат нещо, ние отговаряме с препратка към нещо, което се мотивицира и така нататък. И това ме е показано неубедително. Дали имаме вече уверение, че бъдещия финансов регламент ще ни упрости живота? Благодаря. Колега. Благодаря много, колега Оди. Госпожа Иванова. Благодаря, господин председателю. Аз искам да се присъединя към колегите, благодарили на докладчиците ни. Категорично не е лесна задачата да бъде отстояна позицията на парламента в тези преговори. Е, свидетел само на една тристранна среща сами мога да потвърдя, че е наистина трудна задача. Имам въпрос, е, свързан с досие, по което работя, Херкулес. Е, въпросът бе поставен на миналата тристранна среща за целевото заделяне на средства и разпределението на средствата за тютюна. Впечатлението ми беше, че по време на тристранната среща комисията искаше да запази принципа на всеобщност, универсалност, докато представителите на ОЛА бяха точно на обратното становище, че трябва да запазим целевото разпределение на средства, както е в момента. Въпросът ми е как е, можем да обосновем е, запазването на статъквото и да обособим е, фондовете за тютюна като изключение. За мен е много важно да се запази принципа на универсалност. Сега работя по това досие и много бих се радвал да чуя позицията на докладчиците по, най- по, по същия въпрос. Ja, vielen Dank. Es sind einige Aspekte jetzt angesprochen worden.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 Тази работа не е удоволствие. 308 са внесените изменения. 308. Е, и сме отметнали е, всички почти, с изключение на 4, последните 14-15. Е, така че в началото на юни в Страсбург ще трябва да се стремим към окончателно решение. Какво сме постигнали. Всичко. Много. Не ви казах за всичко, тъй като е, няколко пъти до сега сме вземали думата в комисията. Не искам да повтарям всичко казано до сега. Истински важното е какво можем да подкрепим. Как се изчисляват разходите, как се изчисляват е, разходите за персонал, ако управлявате проект, ръководителят на този проект е много важен. Проектът лидер е много важен. Националните системи е, са много е, е, важни. Те трябва да съответстват в цялост на европейското право. Колкото по- е, голямо упростяване постигнем, толкова по-добре, особено по отношение на научните изследвания. При структурните фондове трябва да внимаваме е, какво ще стане през следващите няколко седмици и месеци. Постига се нещо наистина ново за парламента, за нас в Комисията по бюджета, в Комисията по бюджетен контрол по отношение на документацията и използването на ресурсите. Документите, които получаваме, ще бъдат преструктурирани и ще се събира информацията на едно място, така че да не трябва да се търси от 100 различни места. Същото ще въжи и за процедурата за освобождаване от отговорност. Три дни преди идването на а, комисията не трябва а, да получавате 150 страници, които да прочетете за много кратко време, защото това много ви затруднява. Затова наистина сме внесли подобрения в документацията а, във връзка с процеса по бюджета и във връзка с освобождаването от отговорност реинтеграцията в бюджета ни е регламент имаме нормативна основа за възстановяване на средствата. Знаем кое кога се прави. Най-важното е, че тук в бюджетния регламент имаме три нови елемента – финансови инструменти, цени – за финансовите инструменти сме прередактирали няколкото страници как да се управляват финансовите инструменти и е, как да се подхожда от гледна точка на проектите, как е, ще ни бъде подавана информация е, за това, което става на различните пазари, например в Испания, меху, сапунените мехури и така нататък. Ще се опитаме да работим в тясна връзка е, с е, другия законодателен орган, с съвета. Това няма да е лесно. Специални разпоредби сме приели в сферата земеделие, сближаване, научни изследвания и външна помощ. Що се отнася до системата за контрол, е, общото управление, е, усъвършенстваме системата на съдействие с държавите членки, искаме да упростим е, цялата процедура, да се намали бюрокрацията, стремим се към упростени резултати. Много сме постигнали, така че да гарантираме по-целесъобразна употреба на средствата на Европейския съюз в бъдеще. Опитваме се да хармонизираме включително и основата за тълкуване, защото не трябва отделните актове да си противоречат. Стремим се да рационализираме нормативната уредба, а не тя да бъде вътрешно противоречива. Така. Управлението на интелект в бъдеще, част от работата ще бъде изнесена навън. По отношение на част от контрола. Но разбира се, ние преследваме е, собствени цели, а не целите на други лица. Затова и тук трябва много внимателно, обстойно да се помисли. също така сме обмислили условията за електронно управление. Тук за първ път бюджетния регламент се създава основание за това. Цените. Създали сме възможност да се каже, примерно, разполагате с 100 милиона евро и с, с тези 100 милиона евро получавате определена сума за научни изследвания. Тази възможност се създава, за да бъде отговорено на въпроса как да се извърши достъп до бюджетните средства. Е, опитваме се е, да не даваме бланкетни разрешения за е, по 7 години, след което мярката не се осъществява изобщо. Стремим се да въведем ежегоден ритъм, така че парламентът непрекъснато да държи под контрол ставащото. Сега, извинявам се, но е огромен документът. Съжалявам за това. Обикновено тези документи ги раздаваме физически, на физически носител, но мисля, че сме ги изпратили сега в електронна форма, за да видите какво остава от измененията, какво остава за съгласуване. Виждате какви компромиси са постигнати. Изпратили сме доста електронни писма във връзка с възможните компромиси, защото бюджета не е само наше задължение, наша работа, но ние непрекъснато трябва да общуваме с хората, които внасят изменения. По отношение на вътрешните ревизии в институциите, е, службите на комисията, трябва да бъдем е, запознавани с резултатите. Това от ден точка на прозрачност е пробив за комисията по бюджетен контрол. Това е все част от документите, които ще получаваме преди процедурата по освобождаване от отговорност. Сега, последният вариант на документа е от 25 април, след е, последната странна среща. Е, ревизиран е член 10. Може би секретарятът ще бъде в състояние да го изпрати на всички, за да видите какво точно е постигнато. Мисля, че трябва е, голяма мотивация да прочетете целия документ, но мисля, че си струва, защото резултатът е добър. Наистина сме се опитали да хармонизираме актовете, да постигнем упростяване, включително чрез ограничаване на броя на самите регламенти. Тук, може би, ви се струва, че има малко повече уредба, но сме я намалили на друго място. Господин Ставракаки с едно изменение не е внесъл. Във всеки случай, важното е ние като парламент да не допускаме хиляди е, изключения от правилата, които е, въвеждаме. Сега по въпроса за тютюна. Спомняте си, че Олаф постигна съгласие с големите производители на тютюн да платят 2 милиарда евро в период от 20 години, тъй като те не са защитили от е, подправка и фалшифициране своите продукти тези средства ще бъдат използвани за борба с фалшифицираните, подправени, имитирани стоки. Значи тези пари трябва да се използват за тази цел, за укрепване на инфраструктурата, така че имитирането и контрабандата на имитирани цигари наистина да бъдат ограничени. Е, това е сума, която трябва да се плати от е, големите тютюневи компании. Е, значи, е, част от парите ще получат държавите членки, е, но все още дали ще попаднат останалите средства в общия бюджет е открит въпрос. Не знае какво ще е крайното решение. Трябва да се поговори по този въпрос и когато се договаря многогодишната финансова рамка. Ако ние за контрабанда събираме глоби, обаче не ги използваме по предназначение за борба с контрабандата, то тогава нищо не правим. Във всеки случай, най-вероятно ще има и много други въпроси, на които ще отговоря с удоволствие. Сега, господин Ревелине. Благодаря, господин председател. Трябва да подчертавам още веднъж, че се обсъждат политически въпроси и съвета не иска да направи никаква отстъпка. Те не искат да се стигне до споразумение. И естествено, че сме изправени пред трудности, защото как може без подкрепа, без поразумение да стигнем до решение? Колегата Гресле справо каза, че има напредък Нека да ви напомня какво каза тя. Много е трудно в днешния ден да се говори за финансови инструменти и въпреки всичко успяхме да постигнем известна доза гъвкавост. Резултатите съответно са изключително положителни, по-моему. По отношение на базисния правен акт относно финансовите инструменти, парламента има право на участие. В финансовите регламенти се говори за еврооблигациите. Това е нещо много важно. В отговор на казаното от колегата Оди, естествено, че една от целите ни е да има упростяване, когато става въпрос за индустрията. Надяваме се, че целта до 2020 година ще бъде постигната. Никак не е лесно това, с което се занимаваме, но има положителни резултати и се надявам, че до септември ще можем да гласуваме по това становище. Благодаря, казва председателя госпожа Аяла Сендер и след това господин Гайер. Благодаря, господин председател. Първият въпрос не получих отговор от госпожа Гресли, но това, което чух от господин Ривелини, значи, че крайният срок е септември 2012. Така ли? Добре, хубаво, поне нещо разбрах имам някаква, някаква крайна дата, защото междувременно си гласуваме и си гласуваме с препратки към регламент, който в момента се договаря, поне да знам до кога ще се случва. И сега искам да попитам или госпожа Греслер, или секретарията, или заобщо там, който занимава, да каже всъщност, че наистина е чудесно, ако можем да разполагаме с документа, да знаем какво е вписано в него, какво не, кои членове са свързани с общия контекст, кои са специализирани. При това да видим как стоят нещата сега, два месеца преди датата за гласуване в пленарна зала. И това всъщност ще представлява това, което аз искам да попитам. Дали е възможно да ни се даде е нещо като компилация за това какво е положението към днешна дата. Кой член на кой ще отговаря и така нататък. Нямаме нищо технически е, издържано. За момента всичко са политически директиви. А освен това, което питам аз дали е възможно компилационен документ, искам да знам дали може да имаме и нещо като аргументация, за да ползваме пред нашите избиратели, да знаем кои са положителните моменти, които сме постигнали чрез това толкова дълго изчакване. Имаме проблем. Хюстън, Хюстън, имаме проблем. Това е нашия вик към съвета. Дали не може да ни помогне в такъв смисъл? Още повече, че сега юни месец ни чака първият тристранен диалог. Дали може, за да подготвим този бъдещ триалог, да ни се даде информация за членовете, които се договарят в момента и от кои членове ще имаме нужда след това при договаряне на многогодишната финансова рамка изобщо как ще бъде построен този нов регламент, откъде ще тръгва, на къде ще отива, кое ще бъде урязано или преместено. Това ми е нужно, както ви казах вече няколко пъти, за да дам обяснение на избирателите си. Благодаря. Господин Гайер. Аз съм съгласен с докладчика. Имаме известни постижения, като се има предвид какви бяха нашите желания относно финансовия регламент. От името на своята парламентарна група искам да кажа, че нашите приоритети вероятно ще бъдат включени. Много е интересно да видим поведението на съвета. До началото на политическия тристранен диалог съвета работеше с хора от финансовите министерства на държавите членки и това може би обяснява защо съвета не демонстрира пълна прозрачност. Има едно виждане, че всеки цент, който се взима от европейския бюджет, трябва да се връща в националната хазна, дори и това да е в ущърп на европейските политики. Е, сега има малко по-голяма гъвкавост от страна на съвета. Ще видим какво ще стане в петък. След този втори кръг не трябва да забравяме следното. Искаме да има споразумение на първо четене. Съответно, трябва да припомним, че съвета в рамките на тристранните диалози пледира за преговори по някои точки в рамките на споразумението за МФР, многогодишната финансова рамка. Например, възстановяването на средствата. Ако ние като парламент се съгласим и изключим тази точка, която за нас е изключително важна, то би трябвало в член 56 за общото управление съвета да се опита пък да удовлетвори нашите искания. Признавам, че има напредък, но напредък не е чак толкова голям, не е решаващ. Ако ще изключваме многогодишната финансова рамка, то съвета трябва да направи отстъпки във връзка с член 56. Въпросът е, постигнали ли сме достатъчно, за да приемем, че сме си свършили работата след първото четене? Това е стратегическо решение. Аз като цяло съм доволен от постигнатия напредък до сега. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ние също ще изчакаме с нетърпение следващите разговори. Като председател на комисията е, трябва да кажа, че ще постигнем желаното само ако имаме обща позиция в рамките на парламента. Имаме известни постижения. Не трябва да оставяме обаче разликите в вижданията на политическите групи да се превръщат в решаващ фактор. Съвета има своята стратегия. Естествено, различните колеги е, ще имат различни позиции, но аз мисля, че ние трябва да действаме като един обединен орган. Трябва да имаме ясна позиция относно това какво искаме от бъдещите нормативни актове. Не знам дали някой друг ще има различна позиция. Пет изменения имаме, четири свързани с МФР и едно за тютюна. 5 от 308. Между другото, нека да подчертая. Трябва да говорим естествено по тези въпроси в точното време обаче. Не би трябвало да забавяме нещата в комисията по бюджети. Това ще е изключително лошо. А ние като комисия по бюджетен контрол би трябвало да създадем една основа за бъдещи разговори. Ако не го направим, ще тръгнем по погрешен път. Би трябвало да се опитаме да постигнем напредък. Всеки фонд, има определени ресурси и всеки фонд а, а, има интерес от а, МФР. Имаме 62 регламента. И ако не действаме, както споменаха колегите, ще загубим, няма да спечелим. А ако отидем на второ четене, също няма да постигнем нищо. По постигнатите резултати и във връзка с член 56, мисля, че сме постигнали голям напредък. Ако си спомняте каква беше началната позиция на съвета, ще видите, че определено има прогрес. Комисията също е създала нов текст – Има цели пет нови формулировки. Ще продължим разговорите. Приближаваме се към някакво решение, но все още има няколко костеливи ореха. И ще трябва някакси да се справим с, с проблемите. Не искам да проявявам прекомерен песимизъм. Съвета обаче трябва да знае, че ние вече сме стигнали до пределната линия. Благодаря ви за разговорите днес. Те ни помогнаха за това да разберем какво ще обсъждаме в петък и за какво ще говорим. Някой друг иска ли да каже нещо, казва председателя. Госпожа Аяла Сендер още веднъж. Е, Само нещо да кажа. Не знам дали аз съм много чувствителна или ми се стори, че разбрах от това, което току-що казахте, че искането на обяснения за това докъде сме стигнали, как се придвижваме по графика и надявам се, че не съм само с единствената засегната от това забавяне по работата на работата по финансовия регламент. И това очевидно е така. Не си измислям, че има забавяне, но това разбира се го казвам просто като оперативен факт. Не значи, че има тук разделение на силите в нашата комисия. Просто питам от оперативна гледна точка дали е възможно да получим тези обяснения, които току-що и предявих. Не искам огромни подробности да получа, просто искам някой, дали госпожа Гресле, дали някой от членовете на секретарята да ни кажат какво се е случило с нашите изменения. Каква е ползата от тях, в кои членове се предвижда да бъдат отразени, дали тия членове ще бъдат 5 или 500, няма значение. Просто казвам, че в момента водим преговори и през юли месец ще се наложи ще се наложи отново да излезем на бойното поле, при това без да имаме необходимото въоръжение. И всичките тези месеци на преговори, дали са дали някакъв резултат или не, ето това искам да знам. Особено аз, и сигурно и други колеги, които идват от държави членки, които в момента се намират в особено деликатно положение и държавният дълг на Испания, бих се осмелила да посоча на госпожа Гресли, не е само проблем на е, испанските банки, а и на немските банки, които купуват безогледно дълг. Тоест, пак се връщам на основната си мисъл, че тези, които идваме от държави членки, които са най-пострадали от е, положението на нещата в момента, имаме нужда от яснота и от прозрачност, за да можем да оправдаем работата си пред е, европейските граждани. Този регламент, е, за който става тук дума и на който се позоваваме после в последствие, когато прилагаме един от многобройните, по-точно 47 финансови регламента, за този основен регламент ни е болката. Много от коментарите, които чувам, не ми, от тях не ми става ясно докъде сме стигнали, защото очевидно има много неяснота, много много брожение от страна на съвета и едва ли ще бъде прието това на първо четене. Ето за това имаме нужда от повече яснота, от повече прозрачност, за да може да се координираме. Благодаря. Госпожа Гресле, още веднъж. Нека нямаме никакви съмнения. Действаме възосновата на мандат. Ето защо ние докладваме пред вас. Участва и комисията по бюджети. До днешния ден комисията по бюджетен контрол не проявяваше никакъв интерес към този доклад. Извинявам се, че го казвам, но така е. Имаше много възможности да проявите интерес, имаше хиляди документи, които бяха налични. Можем да изготвим някакво резюме на резултатите. 308 изменения са това все пак. Няма да е лесно да се направи резюме. Общо взето няма да постигнем кой знае какво по отношение на банковите трудности в държавите членки. Ако мога така да се изразя. Нашата задача е да имаме ясни правила относно е, изразходването на бюджета и относно средствата на държавите членки. Аз е, не смятам, че получаващите средства от европейските бюджети ще останат доволни. И ето защо отхвърлям такива фундаменталистски критики. Всички срещи бяха обект на следене от страна на групите. Имаше информация. На всяка крачка от пътя се опитвах да информирам колегите какво се случва. Аз и господин Оди е, давахме необходимата информация постоянно е, и във връзка с някои изменения. Аз лично искам, е, ще ми се да имахме малко повече информация – от ваша страна. Не разбирам как може да казвате, е, че няма достатъчно информация, след като никой не казва е, какво смята по въпроса. Господин Калфин има предложения за текстове, Аз казах, че ще приемем тези текстове. Просто не разбирам тези критики. Става въпрос за нещо изключително сложно. И комисията също изпитва трудности. Така или иначе, това е възможност да имаме малко по-задължителни правила във връзка с финансовите регламенти. Имаме възможност за неучастие, така наречения опт-аут. Естествено, тя ще е ограничена. Мисля, че сме намерили най-добрата посока, но така или иначе трябва да получаваме обратна информация. Освен това, трябва да има стандартни процедури за предоставяне и искане на информация. Погледнете процедурата по освобождаване от отговорност. Информация от различните агенции идва винаги в последната минута много се бърза и ето защо има затруднения. Благодарение на усилията на всички колеги, обаче все пак постигнахме нещо. Много трудна задача имаме. Хората демонстрират ангажирано, защото има полза за Съюза като цяло. И така, в заключение, ще имате възможност да погледнете текстовете, измененията. Ще се опитаме да направим някакво резюме, ако желаете да има нещо подобно. Резюме на основните елементи за нас като парламент. Е, за щастие, Имаше и много колеги, които дадоха ценни предложения, съответно има изменения. Това е което мога да кажа. Председателя. В заключение. Две комисии работят. Имаме двама докладчици, госпожа Гресле и господин Ривелини. Почертахте важността на тези политически преговори. госпожа Гресле от Комисията по бюджети. Тя редовно участва и при нас. Не би трябвало да имаме конфликт по силата на правило 151. Аз и господин Ламасур председателствахме общите срещи. Тези съвместни срещи ни дадоха възможност да чуем позициите на колегите. Нека да не забравяме каква беше отправната ни точка и нека да не забравяме каква е окончателната ни цел. Голям брой изменения бяха обсъдени. Наскоро отидохме на преговорите с е, ясен мандат – получавахме обратна информация, правихме заседания между координаторите. Сега вече говорим за отделни параграфи. Няма как резултатите от преговорите да удовлетворяват всички. Може да са недоволни не само някои членове, но и цели комисии. На този етап обаче вече трябва да се говори за конкретни неща. И ако се появят елементи, които не са задоволителни, то тогава направете конкретни предложения. Трябва да видим естествено кое е постижимо от политическа гледна точка. Аз е, лично съдействах за намирането на компромисни решения. Следващия политически тристранен диалог започва в петък. Аз ще участвам. Важно е да има ясни, добре очертани предложения. Моята молба към всички вас е, когато гледате критично, да ни давате обратна информация. Значи, виждате проблем, тогава направете предложение за текст, за да може и ние да сме добре подготвени. Много е заложено на карта. Много сме постигнали, освен това. Никога обаче не можем да кажем, че сме приключили, докато всичко не е приключи. Ще видим дали ще струшим този костелив орех в петък. Ако има разделяне между някои елементи във връзка с средносрочното финансово планиране, то ние трябва още сега да кажем, че в бъдеще ще действаме така. че до самия край да имаме яснота. Това е моето обобщение и мисля, че това е позицията на Комисията по бюджетен контрол. Някой друг иска ли да каже нещо? Добре, благодаря тогава на всички участници на двамата докладчици. Благодаря на госпожа Иванова, която води нашата делегация на последната среща. Вижда се, че нашата комисия участва активно. Надявам се, че ще използваме постигнатия успех. Така приключваме по тази точка и отиваме към следващата точка. Реформата на Олаф. Докладчик е госпожа Ингеборг Гресле. Имате думата, госпожо Гресле. Лично за мен най-лошият вариант беше, двата типа преговори да се проведат едновременно, да се проведат успоредно. Точно това и стана. 95% беше е, подкрепата за измененията ни по регламента за ОЛА в пленарно заседание. Това е, е едно от много, един от много малкото наброй регламенти, е, където не се извършва преработка във всеки случай. През 2011 имаше работен документ от комисията, който е, отрази измененията. По това преговаряме. В момента има и документ на съвета, техният а, е, мандат за е, финансови регламент е много ограничен, още по-ограничен е по регламента за ОЛАФ. Всъщност е, имат желание, имат воля да постигнат нещо, но не са способни да направят много. Следващата среща е на 17 юни. Сега всъщност сме в началото на политическия триалог. Като че ли сме на прав път? смятаме, че вероятно ще се умем да приключим тази година. Не знам дали да очакваме приключване при датското председателство. Не е толкова благодатна тема. Това, господин а, а, председателю, 120 изменения бяха внесени при унгарското а, председателство над 100 при е, полското председателство и още 120 при датското е, председателство. И други председателства са внесли по над 100 изменения. Просто тежко е да се обясни това. Трудно е да се обясни. Може би е, аз не съм наред, но ми се струва прекалено. Всичко това създава огромно натоварване, защото председателствата всъщност е, не, няма тук постоянна база в Брюксел. Е, и за това трябва да работим с служители, а служителите е, нямат същия поглед като нас. Те изхождат от различни позиции. И така. Призовавам при датското председателство да приключим тази работа. Всъщност настоятелно ви призовавам. Раздадена ли е информацията? Раздаден ли е текстът? Два пъти сме го разисквали изчерпателно в неговата цялост. Що се отнася до нашите изменения, мисля, че ще можем да печелим по доста от тях. Направили сме ясна нашата позиция. Казали сме ясно кои изменения е, искаме да спечелим, така да се каже. Някои са по-малозначителни, други по-значителни. Какво прави съветът? Има още път да се извърви. И каква е позицията на а, съвета за борба с измамите? Вземам повод от казаното от госпожа Сенда а, на миналия дебат. Имаме гаранции, които вече са част от а, проекта на комисията. Презумпция за невиновност, неутралност на разследванията. Изяснили сме правото на информация за тези, които участват в разследването или са страна по него. Отделните лица ще имат достъп до е, отчетите и докладите, генерирани в хода на разследването. Т.е. това са обичайните процесуални гаранции. Е, във всеки нормален процес. Тоест, член 7-8 е, изяснява тези процесуални гаранции. Е, правата на свидетелите също са изяснени. Какви са техните права от гледна точка на достъп до писмените материали? които се създават в хода на производството. Това е член 7А. Член 7А е голям успех за Европейския парламент. Ние искахме по-категорично закрепени права за всички, които участват в този тип производства. И Е, това е, са въпроси, е, по които редица европейски съдилища са взели отношение по редица дела. По 7Б имахме доста трудни, тежки преговори, различни бяха подходите. През 2006 година за пръв път комисията предложи тази идея. Ние искахме укрепване на надзорния орган. През 2011 година направихме предложение и е, комисията предложи е, на свой ред е, вътрешна процедура за генералните директори. Сега това е съществена промяна, доста голяма разлика според нас. Защото беше съвсем ясно, че е, независим преглед нямаше да може да се постигне в съвет. Със сметната палата мисля, че можем да постигнем независима вътрешна процедура. Това успяхме сме, поред мен, да го постигнем. И сега можем да, говор... да работим с Олаф и да гарантираме а, е, независимост, доколкото такава е възможност. Няма да бъдем напълно удовлетворени от съдържанието на този член 7b, но във всеки случай това е максималното, което можем да постигнем. Искахме да запазим независимостта на вътрешната процедура. Е, нали, това е вътрешна процедура и е, трябваше да бъде доразвит. Все още сме е, в процес на работа по член 14 е, проверка за законосъобразност. Комисията и Олаф отхвърлиха тази идея. С мотива, че така ще се стигне до тежка бюрокрация. Идеята е изпращане на информация на националните съдебни органи. Просто искаме да гарантираме, съответствието на всяка такава процедура с процесуалното законодателство на съответната държава членка. В противен случай може да се стигне до процесуална несъвместимост на по-късен етап. Надзорният орган е изцяло зад нас. Но тук трябва да се работи още по време на тристранните срещи с технически характер, тъй че този въпрос още е висящ вътрешна организация на службата и е, правилник за дейността. Аз се опитвам просто да намеря немските съответствия на термините, които са записани тук, казва госпожа Гресле. Това е нещо повече от наръчник. Предписано е как да протичат разследванията. тук има внесени изменения от социалистите. в смисъл, че трябва да се приложи процедура по съвместно приемане на актове за наръчника. Но Олаф и съветът абсолютно се противопоставят, тъй като според тях е, това ще направи всяка промяна много трудна, дори невъзможна. Но ние е, искаме да е, бъдем в течение на е, промените в е, наръчника, в е, кодекса да се превеждат измененията на работните езици, да се обнародват на веб страницата, но не искаме непрекъснато да се внасят изменения повърхностни. Това, което всъщност искаме, няма да го постигнем. Опитахме се няколко пъти. Може би комисията ще изясни защо въобще не желая тук да се променя нищо. Ние искаме стабилни, ясни норми, кои... процесуални норми, които са общ... публично достъпни, да можете да ги намерите, защото е, нали, това е важно за хората, които участват в производствата. Много е важно, например, до тези кодекси, до тези наръчници да има достъп адвокатък. Беше поставено възражение за правилото де минимис. Това е нещо, което трябва да разискваме. Хубаво е да го обсъдим. Какво ще стане? Не, всъщност, нека се изразя по друг начин. Искаме ли да дадем на комисията възможност да приема дисциплинарни мерки и само дисциплинарни мерки, или по-скоро искаме производството да бъде отнасено към съдилищата. Защото човекът от улицата обикновено не решава сам дали срещу него да се образува наказателно производство или не. Проблемът е, дали е, искаме институциите да бъдат под влияние на националните органи, досежно това дали е, да е, се занимаят с определен случай или не. Сега. Господин Бъл... Бъл... Балчитис предлага генералният директор да участва в нещо като е, процедура по съвместно решаване. Отказахме се от едно изменение, което беше важно за нас. И това са правата на генералните директори по дела пред националните съдилища. В този случай самият генерален директор ни помоли да не включваме тази промяна. Мисля, че много постигнахме по отчитането, по съдебните производства в държавите членки. Ясно закрепено е сега задължението за отчитане. Постигнали сме възможности за по-добро сътрудничество. Това ще се уреди с стандартни договори с Европейската комисия. Би трябвало това да стане, разбира се, на основата на договорености с SWIFT и трябва ясно да се посочат компетентните национални органи. Е, ще има ежегодна среща е, за обсъждане на важни въпроси в борбата с корупцията. Ежегодната среща с съвета е много важна. Това е важно и от гледна точка на членовете на надзорния комитет. Всъщност, е, сегашната процедура ще бъде е, закрепена черно на бяло, така да се каже. По достъпа до данните е, този въпрос още не е решен, но съм оптимистично настроена, защото искаме в бъдеще ОЛАФ да функционира по-ефикасно. Освен това, защитата на хората, които подават сигнали, там доста успяхме да постигнем също. В бъдеще в заключителния доклад по разследването Олаф ще посочва е, размера на сумата, за която става дума. Институциите на ОЛАВ ще предоставят информация, когато имат ясни доказателства. А в бъдеще и националните институции ще могат да искат от ОЛАВ да извършва разследване. Това внася по-голяма яснота в е, компетенциите на ОЛА във връзка с разследването. Има и успоредни регламенти, които имат връзка тук. Регламент 88 и регламент 91. Е, ако се стигне до консолидация, не би трябвало компетентността на Олаф да пострадат. Е, в този смисъл са измененията, да не се допуска накърняване на компетентността на е, ОЛАФ, когато бъде установена финансова нередовност е, или е, са застрашени финансовите интереси на общността. Това сме постигнали Утре ще заседава съответната работна група в съвета. Това е 30 май. Те ще имат възможност да обсъдят нашите изменения и идеи. И според мен е, доста бързо трябва да минем през триалога, ако тези въпроси, които за сега са висящи, бъдат решени своевременно от съвет. Председателят, благодаря госпожо Гресле. Много е важна тази реформа. Няколко пъти я обсъждаме тук. Вие сте откроили е, някои моменти, е, в които сме успели да отстоим позициите си, в други отношения не сме успели да направим това според вас. Кои са основните е, ни спорове с съвета? Основните все още нерешени въпроси. Бихте ли казали защо съветът не може да съгласи с някои от основните ни приоритети. Естествено, вие не можете да говорите от името на съвета, но все пак по време на преговорите вие със сигурност сте се догадили за някои от техните мотиви. Ние поставяме въпроса. Защото така както сега е редактиран текстът няма задължение за образуване на разследване. Няма задължение да се провери анонимна информация. Тя обаче може да се провери. Надявам се, че правилно съм е, разчел текста, че правилно го тълкувам. И може би е, ще ми кажете не само дали тълкованието ми е правилно, но и защо Член 7а, е, алинея 5 или абзац 5 е заличен. Това е поради промяна на приложното поле ли или просто проблемът е технически? Това са въпросите, които аз имам към вас. Може би и други колеги имат въпроси. Да, госпожа Аяла Сендери, и представителя на комисията. Представителят на комисията може би ще вземе отношение по въпросите зададени от госпожа Гресле. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Поздравления на госпожа Гресле. Чудесно свършена работа. Освен това и в неформални разговори вече обсъдихме какви са движенията в една или друга посока Имам сега четири конкретни предложения по въпроса за наръчника. Наистина, на времето казахме, че имаме нужда от такъв наръчник и крайната цел е съвместното взимане на решение. За това наръчникът е нещо, което се позовава на законна правна основа, за да могат след това агентите на ОЛАФ да има на какво да се опрат и какво да ги закриля. Освен това, такава е обичайната процедура с всички разследващи органи в държавите членки. Те се подчиняват на ясни и отчетливо разписани правила. Същото се отнася и за нас. Това е било стремежът на Европейския парламент, който от край време се стреми към разписването на един код, кодекс за поведение, който да управлява поведението, професионалното поведение на всички разследващи отговори, а, органи. И сега, след като уточних всичко това и с оглед на това, че става ясно, че съветът няма да приеме тази идея, тъй като обменът на изменения се очертава труден, ние обаче не се стремим към обмен на предложения за изменения, а се стремим по-скоро към разписването на текст, на който да можем винаги да се позоваваме и да се осланяме. Сега искам да попитам госпожа Гресли, тъй като в този период, в който се водят е, преговори за изменение регламента на ОЛАФ, бяхме свидетели на някои действия, операции на ОЛАФ, в резултат на които парламентът и някои членове на парламента отнесоха някой друго порицание. Затова не искаме да се повтаря тази ситуация. Не искаме Олаф да се превръща в уръдие на комисията или каквато, която и да било друга институция, която да си позволи в един определен момент да ни подстави под натиск. Същото се случи и с Сметната палата. Започнаха да ни разследват и да ни изследват веднага непосредствено след, след като Сметната палата излезе с един доста критичен доклад за ОЛАФ. Ето за това тези два органа, тези две европейски институции и агенции не бива да се превръщат в въоръжената ръка, ако позволите метафората, на когото и да било. А да служи единствено и само на интересите на самата тяхна основна задача, а именно борба против измамите. Това да им бъде целта, а не да бъдат проводник на институции и съответните им интереси. Били те комисията, били те, била, било то сметната палата. Олаф, съответно също би имал интерес да ограничи правомощията си, за да не бъде излаган съответно на нежелан риск тази нова концепция се отразява и на състава на комисията, която следи тяхната работа. И тук е моментът, и тук е моментът този надзорен съвет, който на свой ред гарантира независимостта на ОЛАФ, сега е значи момента този надзорен комитет да бъде съставен добре, за да може и в бъдеще да работи добре и ефикасно. Сега пак имам друг един въпрос към госпожа е, Гресли. Обсъждаме договаряме в момента регламента за действие на ОЛАФ във време, в което самият ОЛАФ бива ремонтиран из основи. И това няма как да не се отрази на всичко свързано с него, прозрачността, отчетността и така нататък. Това е положително. Има обаче други други промени, които може би няма да бъдат чак толкова положителни. И затова искам да знам мнението на госпожа Гресли. Каква е ролята тук на новия регламент на ОЛАФ? Благодаря. Vielen Dank, Frau Kollegin Ayala Sender. Ich darf nun den Благодаря много, Сега, може би господин Кул ще иска да коментира в отговор на казаното до тук. Вероятно, ще можете да ни съобщите каква е позицията на комисията. Ja, vielen Да, благодаря, е, господин председател. Wesentlicher е, Beziehung е, beipflichten. Es ist in der Tat das Allerwichtigste, dass wir jetzt Разбираме голяма част от казаното от госпожа Гресли и сме съгласни с него. Трябва да стигнем до споразумение по този въпрос. 8 години се обсъжда тази реформа и е в интерес на Олаф тя да бъде прокарана, за да имаме и някакво ниво на сигурност. Що се отнася до правилника за дейността на Олаф, проявяваме голяма доза оптимизъм, защото според нас датското председателство има интерес да приключат преговорите до края на председателството. Те се опитват да изгладят проблемите, да намалят броя на проблемните въпроси. Госпожа Гресле каза, че ще има среща на съвета тази седмица. Това е нещо много важно. Председателството трябва да намери най-проблемните елементи и да се опита да намери решение на максимално голям брой от тях, за да може да стигнем до решение. Съгласен съм с госпожа Гресли, че когато става въпрос до, за процесуалните гаранции, сме постигнали голям напредък. Когато става въпрос, например, за достъп до протоколите, тук вече няма трудности, е, достъп е, до докладите. По-скоро, когато става въпрос е, за съветника по прегледите, трябва да гарантираме независимостта тази процедура трябва да се отграничи от задълженията на Комитета за наблюдение. Той трябва да наблюдава дейността на ОЛАФ като цяло. А когато става въпрос за жалби, този комитет не трябва да има роля. Съветника по преразглежданията трябва да участва тук. Благодаря на госпожа Гресли за нейната работа относно процесуалните насоки. Очаква се те да бъдат създадени от генералния директор. Много е важно законодателя да приеме текстове във връзка с съдържанието на тези насоки. По отношение на вътрешния контрол, на правния контрол, на защитата на данните, трябва да има ясни разпоредби. Както каза госпожа Гресле, тези разпоредби трябва да се приемат от генералния директор без да се налага тук да участват различни органи под формата на даване на становища. Естествено, трябва да има прозрачност. И тук правя връзка с публикуването на насоките на веб страницата на ОЛАФ и превода на работните езици. Това е изключително важно. Освен това, госпожа Гресле говори за правилото de minimis, когато става въпрос за сигнализиране пред съдебните органи за някакви съмнения. Госпожа Гресле говори за гарантиране на предоставянето на информация. Ние смятаме, че този текст трябва да влезе в преамбилна точка, така ще решим проблема. По отношение на процедурата за номиниране на генерален директор, тук също е предвидено нещо много разумно. Благодарни сме на съзаконодателите за участието им в преговорите. Те са дълги, изтощителни. Госпожа Гресле изигра много важна роля. Госпожа Яла Сендер, между другото, каза, че Олаф трябва да играе своята важна роля. Председателя попита има ли задължение Олаф да изисква информация. Това може да стане само ако има някакви предварителни доказателства, достатъчни доказателства, за да може Олаф да извърши някакво разследване. Член 7а, този технически елемент, говорите за заличаване на параграф 5, всъщност той не е заличен, той е прехвърлен. Става въпрос за препратка към конкретните правни инструменти, които са много важни, естествено. Сега текстът е включен в член 1 2а. Това са коментарите от моя страна. Комисията винаги се е стремяла към намиране на удовлетворително решение за всички. Време е сега преговорите да приключат. Надявам се, че тази възможност, която ни предоставя датското председателство, ще бъде приета. Председателя, благодаря ви за конкретните отговори. Госпожа Аяла Сендер иска да каже нещо. И госпожа Гресле. Госпожа Яла Благодаря. Благодаря за уточненията, благодаря за информацията. и заобщо. нещо обаче искам да уточня. Току-що чухме, че консултативният орган е част от персонала на ОЛАФ. И този орган ще замести функцията, като до момента се извършваше от надзорния комитет, що се отнася до правото на контрол. Правото на контрол върху разследванията. И това е нашата победа, защото тук се бихме и тук удържахме победа на полето на независимостта на Олаф. Затова искам да съм сигурна. Да съм сигурна, че това ще продължи да бъде така правото на надзорния комитет да контролира, да упражнява мониторинг върху дейностите на ОЛАФ, това тяхно право няма да бъде 100% заместено от така наречения консултативен орган. Този консултативен орган, за съжаление, може да бъде изключително компетентен експерт, голям и така нататък, но няма да бъде независим. Той е съдник и съден, така че не гарантира в достатъчна степен независимостта на ОЛАВ, просто защото не е в голяма степен вън от събитията, за да може да предостави външен, обективен, експертен поглед. Затова питам дали ще имаме и за в бъдеще този бином. Информацията, като подстъпва от ОЛАФ, информацията, като постъпва от надзорния комитет. Надявам се, че просто не съм доразбрала, че няма да бъде заместен надзорния комитет от един консултативен орган, или както там решим да го наречем, бидейки той служител на ОЛАФ това е началото на, на, на, на едно течение, по което в никакъв случай не искаме Олаф да се плъзне. Благодаря. Danke. Als nächstes erhält das Wort Frau Gressle, bitte. Госпожа Гресли. Благодаря. И така, преминавам към отговор на зададения от Инес, от Инес Аяла Сендер въпрос. Смисълът на измененията бе бе сега действащият регламент и ролята, която той отдава на генералния директор. Целта, значи, на тези изменения, този директор да не бъде толкова всемогъщ, а да бъде и той обект на контрол. Това ще бъде част от равновесието. За момента това не съществува, защото генералният директор е много силна личност в момента и определено се стреми към е, командни, изключителни командни функции. Ако продължава така, не само, че ще бъде всемогъщ, но и ще бъде изолиран – ето за това в новият регламент се цели уравновесяване. За това всъщност толкова много продължиха дебатите, тъй като през тази година, февруари месец, започна реформа на самия Олаф и се подставиха под съмнение и на дебат много от фактите, от събитията, които са именно предмет и на нашите изменения. Няма да давам подробности, за да не внеса сега смут но има комитет, има орган, който блюсти за това да бъдат спазвани всички законови условия, за да може съответно Олаф и всички негови единици и подразделения да издържат на критика и на контрол, ако има желание за такъв от страна на съдебните власти на държавите членки. Това ще продължи да се обсъжда, тъй като има възможност някои от делата да стигнат дори до съда, европей, съдът на европейските общности. Реформата на ОЛАФ включва много стъпки, не само ограничаването на правомощията на фигурата на генералният директор. Може би дори представител на съвета би могъл да бъде натоварен с този контрол на Олаф. Тук проблемът обаче би дошъл от ротационния принцип на председателството няма да има ясен събеседник във всеки един момент и освен това той ще се променя, докато при нас, при нашия надзорен комитет, нещата не стоят така. Той би бил постоянен. Този надзорен комитет съществува, идвал е на отчет при нас и тези му функции ще бъдат наследени от новият надзорен комитет, който дори ще има по-силни, по-стабилни позиции. Няма конкретно изменение, но има общо политическо съгласие между политическите групи. Даже има съответна бюджетна линия, която да обслужва новите нужди на този надзорен комитет. 25% от персонала на ОЛАФ се очаква да бъде съкратен миналата година Олаф върна 10% от бюджета си на комисията, тъй като не го усвои. Ето защо главната ни цел е този надзорен комитет да бъде действащ, функциониращ, оперативен. И именно за това консултативният орган предлагаме да се основава на ротационен принцип – така ще гарантира съответно и независимостта си от е, натиск, въздействие, влияние и прочие. Това би била всъщност основната разлика, тъй като надзорният комитет не може да контролира протичащите в момента дела, протичащите в момента разследвания. Това би било правомощие на консултативният орган, тъй като той ще има право да ги, да ги проследи, да ги контролира от близо. След това, след един такъв контрол, въпросният консултативен орган ще рапортува пред надзорния съвет. Освен това може да прави справки с предходни дела, предходни разследвания и да вади изводи за ефикасността на ОЛАФ. Това не би могло да се върши от надзорния съвет, тъй като надзорния съвет няма достъп до вътрешната информационна система. Надяваме се, че достъпът им до информационните данни ще бъде подобрен и ще има възможности за поглед отвътре. Господин председателят попита какви са очакванията на съвета. Аз смятам, че борбата срещу корупцията и измамите е приоритет за всички, или поне така го казваме в понеделник. Във вторник и в среда обаче, като че ли се случват, принципно казано, други събития, които отвличат вниманието ни от от борбата срещу корупцията. Тоест, има желание, има политическа воля, но тя е една от многото приоритети, които след това биват предоставени за конкретно из... реализиране от комисията. Сега, може би съветът има нужда от нов документ, от ново становище, в което да се застъпи ясно и отчетливо значението на борбата против корупцията и измамите. За сега няма такава служба, която наистина да бъде окачествена като ефикасна служба на за борба. И това е именно целта на едно от нашите изменения, едно от нашите нови изменения, в които именно се уточнява в подточка четвърта достъпът до кабинетите на депутатите и техните асистенти. Там се казва, че ОЛА ще има достъп до тези помещения само в случай, че е вдигнат парламентарният им имунитет. Очевидно, никой не може да има достъп до депутатски кабинети без изрична, без изрична резолюция за вдигането на депутатски имунитет. И това бе доста спорен въпрос и срещна съпротива не само в съвета, а и от страна на самия Олаф. Това обаче не знам защо така изведнъж се оказа противоречиво и спорно, при положение, че ясно проистича от текста на учредителните договори. Продължаваме, значи, да работим по този въпрос. Трудно е да стигнем до съгласие, но, както разбирате, е от основополагаща важност за нас като европейски депутати. Гос... Благодаря ви, господин Кул, за любезните думи, отправени по мой адрес – благодаря и на секретарията и казвам изрично, че ще ми бъде мъчно, когато приключи нашата работа, защото сътрудничеството е чудесно. Благодарение на моя малък екип, парламентарният ми екип тук, благодарение на юристите, лингвисти, на правната служба, на секретарията, моите сътрудници, благодарение на помощта от тяхна страна, успяхме успяхме да преодолеем и да свършим тази огромна по мащаба си работа. Бяхме в непрекъсната връзка едни с други и аз определено го намерих за мотивиращо цялото това упражнение, въпреки че работата по регламенти не винаги е от най- от най-вдъхновяващите сега, обаче в този конкретен случай постигнахме напредък, какъвто до сега нито една друга комисия не е постигала. Наистина, Олаф трябва да бъде и да си остане контролен орган, който да закриля, да закриля финансовите интереси на общността. И това е предложение, което ще изготви комисар Реринг, след което ще го препрати на вниманието на комисията по граждански права и свободи Либе. И там този въпрос ще бъде обсъден, така както ние го обсъждаме тук. Тук ние в качеството си на комисия по бюджетен контрол трябва обаче да водим инициативата. Благодаря. Много благодаря. Вие благодарихте на много хора. Всъщност сме приключили работата още. Искаме да имаме правомощия за бъдещи е, дискусии. Не можем сега да се откажем от е, всичко. Трябва да кажем на съвета, че когато има неизпълнение на минимален набор от критерии, ще изпратим препоръка до пленума да не се гласува за. Ако правилно съм разбрал казаното от докладчика, нашето искане не е било удовлетворено, а ние се надявахме на нещо подобно. Това може да се осъществи това наше искане това е червена линия за нас. Е, не е невъзможно. Благодаря на всички. Най-вече на докладчика. Желая ви всичко най-добро в бъдещите преговори. Ще разгледаме този въпрос е, поне още веднъж. Така стигаме до точка 7. Тя е последна за днес. Специален доклад номер 2 от 2012 година. Финансова помощ, финансови инструменти за МСП са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Докладчик е господин Ривелини. Имате думата. Благодаря, господин председател. Специалният доклад който току-що представихте, вече беше обсъден. Миналия април тук имахме представител на Сметната палата, господин Новак. Говорихме за силните страни на доклада, говорихме за специфичните му черти. Аз се опитвам да разгледам подобренията, които парламента може да внесе в живота на европейските граждани. Търсим финансови инструменти, които могат да заменят програми, свързани с безвъзмезна помощ. Защо поемаме по този нов път? Информацията ще намерите в документа на комисията, който се нарича Платформа за частен капитал. Целта е да се увеличи финансовата мощ на Съюза в времена на ограничаване на националните бюджети. Тук се прави връзка с реформата на новата политика на сближаване и новата финансова рамка с многогодишен характер. Доклада на Сметната палата е изключително важен. Той е свързан с е, миналите проблеми, с бъдещите решения. Наше задължение е да използваме ресурсите максимално ефикасно. Не искам да говоря твърде дълго. Просто ще очертая основните недостатъци и положителни страни. Какви са недостатъците? Твърде големи забавания на финансирането за МСП. Те се случват по административни, правни причини, поради твърде голяма бюрокрация, поради организационни проблеми. Друг недостатък определенето на дефицита. Част от финансирането всъщност за 2011 година въобще не е предоставено. Данните не са разгледани е в разбита форма. И накрая няма никакви пречки пред МСП да определят разходи, които са непропорционални спрямо рисковете. Тук говоря за разходи за управление. В този доклад се опитваме да постигнем увеличаване на капацитета на МСП за абсорбиране на финансирането. Опитваме се да включим инструменти за финансово инженерство, които са много важни, когато става въпрос за финансирането. Опитваме се да разрешим проблема с дефицита, въвеждаме по-значим ефект на множителя. Искаме да упростим правната рамка, да имаме по-прости разходи за управление, да имаме по-добър счетоводен контрол и по-добра отчетност. Всичко това ще допринесе за по-голямата ефикасност. Ако колегите искат да внесат изменения, аз съм готов да откликна. Крайният срок е 4 юни. И накрая, но не на последно място по значение, аз не съм против становището на Комисията по регионално развитие, стига то да не забави приемането на доклада. Искам обаче да кажа на председателя и на координаторите, че би трябвало да поговорят с председателя на комисията Реджи и да му кажат, че очакваме същото отношение към нашите становища, както това отношение, което ние проявяваме към становището на Комисията по регионално развитие. Благодаря. Благодаря, господин Ривелин. Много полезно изложение. Е, водеща е комисията по бюджетен контрол, това бе договорено. И колегата много ясно заяви това. Той се извинява, че няма възможност да е, присъства. Ще има специално изложение по доклада и тогава ще се отговори на въпроси. Ясно е от документа, че е имало неправомерна употреба на средства. И това е явно имало отражение върху малките и средните предприятия, имайки предвид и тежестта на кризата. Миналата седмица в Страсбург Европейският парламент обсъди доклада на колегата Рубик и много колеги от целия политически спектър подчертаха колко е важно да бъдат предприяти мерки за малките и средните предприятия. Аз самия дадох пример. Един инженер, компютърен специалист, учи в Бонския университет – създава дружество, е, което постепенно е, разкрива хиляда работни места. Е, така че от малко се превръща в голямо, но този предприемач казва, че е успял да се задържи на повърхността, защото е получил помощ не от Европейския съюз, а от правителството на Северен Рейн в Вестфалия. Това е много ярък пример за това как може да се помогне за нещо полезно в нашите собствени избирателни райони. Beiträge für die wirtschaftliche Entwicklung und insofern е, и не става дума за е, някакви е, много големи фурори. Става дума за малко дружество, което с подходяща помощ, внимателно насочена, постига добри резултати, много полезни обществени резултати. Госпоже Хюбнер и всички други колеги могат да потвърдят това. За комисията по бюджетен контрол специалните доклади в тази връзка са от наша компетентност и Разбира се, доколкото има други комисии с отношение, те ще бъдат привлечени. Има ли други желаящи да се изкажат по въпроса? Господин Сарма. Благодаря, господин председателю. Колеги, е, от два месеца и половина съм в парламента и съжалявам, че не можах да участвам повече в тази извънредно важна работа. Надявам се, че в бъдеще ще успея да се включа по-активно. Искам думата на този етап, специално за да благодаря на господин Ривелини за чудесното му изложение. Защото това е, е един от първите доклади, графикът при който ми позволява да участвам. Е, нещо дребно, което заслужава да бъде откроено тук – нещо, за което основателно се притесняваме. Административните изисквания са тежест и тя трябва да бъде облегчена. Но не би трябвало с мръсната вода да изхвърлим и бебето. Тук е необходим, необходим внимателен анализ на гъвкавостта на финансовите е, възможности и изисквания за малките и средните предприятия. И в тази връзка, господин Ревелин, надявам се, че ще имам възможност за едно дребно изменение към вашето становище. Благодаря за направения коментар. Има ли други коментари от колеги от комисията? Не виждам желащи такъв случай давам думата на представителите на Европейската комисия. Е, господин Гонзалес, добре дошли. Бихте ли ни запознали с позицията си по доклада? Давам ви думата, господин Гонзалес. Благодаря, господин председателю. Току-що идвам, но колегата Гонсалес накратко ми съобщи в какво се е изразявала дискусията. Приветстваме особения доклад на тази комисия за подпомагане на малките и средните предприятия. Господин Дефа от Генерална дирекция Регио пред този форум заяви пред ня... преди няколко седмици, че нашата генерална дирекция е, разисква е, собствената си роля в е, използването на финансовите инструменти е, за канализиране на структурните фондове. Може би знаете, че тук е, сме, се опитваме да рационализираме правилата и освен това да разработим по-ясни правила за бъдещия период. На този етап искам да взема отношение към някои моменти в дискусията, където Е, имаме известни отклонения в сравнение с съдържанието на е, сегашния доклад и е, някои моменти, които излязоха в предходните дискусии с Сметната палата. Първо, по-техническия въпрос как да се измерва привличането на външни средства. Както знаете, това привличане е, е в основата на идеята за финансовите инструменти. Когато обаче се стигне до въпроса за съпоставимостта, смятаме, че трябва да се проявява и известна предпазливост, особено, що се отнася до сравнението между различните региони в Европа. Ние изхождаме от структурните фондове. При структурните фондове положението все още е такова, е, че е, подкрепата, подпомагането се извършва в формата на безвъзмезни дарения. Тоест, много по-добре може да се използват парите на европейските дънакоплатци, ако револвиращите инструменти е, получат по-голям дял, особено в подпомагането на малките и средните предприятия. Както знаете обаче, условията в различните региони твърде много се отличават. И според нас е неуместно ефикасността на инструментите да бъде а измервана в най-бедните региони а, и области на, общ, на Европейския съюз спрямо резултатите от най-добрите, най-добре развиващите се региони. А, втория, втората ми бележка е свързана с определението на мултипликатор. Европейската сметна палата тук е поставила ударението върху привличането на средства от частния сектор. Комисията изцяло подкрепя този подход, но смятаме, че когато става дума за кохезионна политика, там се изисква съфинансиране. Най-напред идват средства от европейския бюджет, а след това идват от националните бюджети. И смятаме, че и тези средства от националните бюджети също трябва да бъдат взети предвид. Има голяма разлика в страна като Германия. 50% е, от националната вноска е, трябва е, да е на лице, за да се теглят пари от европейския бюджет. И това също трябва да бъде част от мултипликатора. Не искаме общ общия размер на обществени средства от европейския бюджет и от националните бюджети да се възприема а, като а, основа на мултипликатора. А, в тази връзка комисията предлага общ подход за измерване на привличането на външните средства при всички финансови инструменти. Тук идеята е включително и да е възможно сравнението между различните инструменти, независимо дали управлението е централизирано или споделено. И силно се надяваме, че така предложената идея от е, комисията, концепцията е, зад определението мултипликатор ще бъде възприета е, като обща основа за работа в бъдеще. По отношение на качеството на оценката на Таван, Вие пряко и основателно заявихте, че това е основополагащ въпрос. Напълно споделяме опасенията ви в тази връзка и е, се пита дали в новия период за структурните фондове трябва да съществува задължение за строги критерии за качество. То, това, което не можем да направим, е да предложим метод, който да, е, чрез който да се извършва измерване за всички спрямо един и същи критерии. Тук смятаме, че националните и регионалните органи имат много важна роля е, при разработването на методологията и при обосноваване на своите инвестиционни решения. Мисля, че тази гъвкавост в рамките на политиката за сближаване трябва да бъде запазена и в бъдеще. По въпроса за разходите за управление, управленските разходи. Вие правилно посочвате в проекта на доклад, че основният проблем тук е да се разполага с прозрачно мерило, прозрачен аршин, спрямо който да се е, определя е, уместното ниво, уместния размер на управленските разходи. Ние от гледна точка на комисията смятаме, че е необходимо да има опростена методика за определене на подходящите, уместните е, управленски разходи е, на основата на резултатите. Тоест, резултатите трябва категорично да се вземат предвид, когато се преценява, що е то уместен размер на управленски разходи. Не трябва обаче да се допуска дублиране на разходите и таксите, събирани от крайния получател на помощта при управлението на средствата. Тези две задачи трябва да останат ясно разграничени, когато говорим за управленски разходи. В доклада поставяте и друг важен въпрос за просрочията. В настоящия програмен период имахме значителни забавени при е, дейността по Джереми. Not be Uh, repeated in the future. Мисля, че такова забавене не бива да се допуска в бъдеще. Но все пак е, този опит е, ни послужи да си извлечем много полуки. Е, забавенията се дължаха на издаване на разрешение за държавни помощи – е, липса на познания е, у управителните органи, ръководните органи е, през съответния период. В бъдеще ще внесем известно упръстяване. И възнамеряваме да предложим да се работи с тъй наречените стандартизирани инструменти, които са предварително зададени дефинирани. И е, по определени проблеми, свързани с държавните помощи, отговорът ще се знае предварително. Това означава, че от, е, всичко ще бъде много опростено от е, първите месеци на следващия програмен период. Надяваме се, че това ще допринесе за по-бързото осъществяване на отделните действия в бъдеще. Неразделна част от всичко това е въпроса как да бъдат разработвани финансовите инструменти, какъв да бъде, така да се каже, техният дизайн. Основателно е, е, посочва това Сметната палата и вие неколкократно го цитирате, е, а именно, че има проблем с географските ограничения и разпиляването. Споделяме вашата тревога когато се разработват инструментите за финансов инженеринг, трябва да бъде достигнато така нареченото ниво на критична маса. В тази връзка обаче има едно съображение. Отговорността на институциите на ниво държави, членки и региони. Мисля, че когато работите по въпроса за обхвата на една оперативна програма, това често пъти в някои страни, особено такива с федерална структура, федерално устройство, е въпрос, който се свежда до регионалното ниво. В Германия, например, много трудно можем да си представим създаване на инвестиционен инструмент на национално равнище. Тъй като от край време инструментите в Германия функционират на ниво регион. Значи трябва да се съобрази институционната действителност, която съществува в някои държави членки. Смятаме, че е редно да се поясни пред множеството управителни органи, че сегашната практика множество малки суми да се пръскат на много места, не е, е подход, който непременно трябва да бъде следван в бъдеще. Това не е добра идея. Госпожи и господа, в заключение Искам да припомня някои от елементите, които предлагаме за новия програмен период. Това са някои от краягълните камъни за надлежното функциониране на финансовите инструменти. Всъщност това е набор от особени правила за тези инструменти. Вариантите за изпълнение, с които сега разполагат управителните органи, включват възможност ресурси от политиката за сближаване да се съчетават с финансовите инструменти. И тези решения се вземат на централно ниво в Европейския съюз. Нормите за отчитане и контрол също са предмет на значителни промени. Такива промени още сега са в процес на извършване с цел повишаване на стандартите но се предвижда и допълнително усъвършенстване на правилата за периода след 2014 година. Също така изясняваме въпроса за преференциалното третиране на частния сектор. Надявам се, че чрез тези елементи ще направим необходимата правилна инвестиция за изработване на ясни норми, които да ръководят ежедневната дейност на институциите и на управителните органи, изпълняващи програмите през новия програмен период. Много благодаря, господин Нисле. Вие сте от Генерална дирекция регионално развитие. Вашите коментари бяха пределно ясни. Члена на Сметната палата поиска думата и след това ще дам думата на докладчика. Е, Благодаря, господин председател. Сега след комисията аз искам и аз да внеса някои уточнения, за да няма объркване. Председател, представителят на комисията започна изказването си с така наречения лостов ефект, сравнен от една област към друга и каза, че не може да се сравнява несравнимото. И ние сме на същото мнение. Ние сравняваме със сигурност сравними периоди и сравними региони. Когато пише, че този лостов ефект е равен на едно, това значи, че такъв изобщо не е имало. Това е нашата легенда. Сега, на втора точка, този мултипликационен ефект или лостов ефект, комисията каза, че не е от най-удачните мерила. Ние искаме обаче да уточним, че каквото и да било мерило, което е съвме, финансирано по съвместен начин, включително и безвъзмезните фондове, то за нас те са източник на мултипликационен ефект. Например, ако има 50% национално кофинансиране тогава ние считаме, че мултипликационният ефект е равен на 2. Сега, по въпроса за качеството на така наречените финансови нужди, нужди от финансиране за периода 2000-2006 година е отчетена една слабост, която продължава да съществува и в следващия период. Според представителя на комисията, всякако, всеки регион, всяка държава членка трябва да има свобода и ние сме на това мнение и ние записахме в доклада, че трябва да има отделен индивидуализиран подход. Важното обаче е да определим какви са нуждите. Казах, че тази слабост съществува още през периода 2000-2006 година, така че това не е нищо ново за 2007-2013. Сега, разход, управленските разходи, четвърта точка, няма припокриване между финансирането на малките и средни предприятия и финансирането от кохезионния, от структурни, извинете, фонд. Комисията не разполага с информация за тези две линии на финансиране и затова не може да прави такива изявления, дали има припокриване или не. Сега за мониторинговия процес, стандартният подход с стандартните инструменти се състои именно в това – а пък по въпроса за постигането на критична маса в така наречените държави членки с федерална конструкция, териториална организация, искам да ви кажа, че в Германия, например, има такъв федерален механизъм. Сега, дру нещо друго, мерките за бъдеще. Съгласни сме, че има напредък и някои от предложенията на комисията са определено удачни. Само, че искам да подчертая, да припомня по-скоро на евродепутатите, че има резолюция 7 от 2011 на Сметната парата за структурните фондове. Част от тази резолюция, част от това решение се отнася по-точно за предложенията по повод на финансовите инструменти. И това е от мен. Благодаря за вниманието. Oui, merci beaucoup, Monsieur Rauch. Und äh, als nächstes hat der Kollege Ribellini das Wort, bitte schön. И сега господин Ривелини. Искам да благодаря на комисията и на Сметната палата. Искам да благодаря на колегата Сарвама за коментарите. Комисията почерта някои важни елементи. Естествено, че националните програми не могат да бъдат считани за елемент от мултипликационния ефект. Те показват развитието на нещата в страната, но не са част от този ефект. По отношение на данните, резултатите, те трябва да бъдат обективни, за да имаме пълна картина. Във връзка с казаното от господин Сарвама, да, на теория това е така, но нека да видим практиката. Практиката е свързана с осигуряването на по-гъвкави инструменти, инструменти, които в време на економическа криза ще бъдат по-ефтини, защото разходите са много високи. Мултипликационният ефект има за цел да подобри економиката във време, в кога, което изоставяме безвъзмезната, е, безвъзмезната помощ. И съответно трябва да има оценка, която да очита разликите между различните региони. Оценка, която обаче да е направена така, че да се създаде модел за действие. Аз приветствам предложението на колегите е, да седнем на една маса, да обмислим евентуални изменения. Член на Сметната палата каза, че трябва да поясним какви точно са разходите, да се опитаме да ги намалим и да създадем система, която да е от полза за малките и средните предприятия. Благодаря. Това бяха полезните заключителни бележки на господин Ривелини. Те показват как ще се работи от тук нататък. Благодаря на представителите на комисията и на Сметната палата. Така приключваме заседанието за днес. Утре продължаваме работа в 9 сутринта. Започваме с гласуване. Благодаря. Още веднъж е, ще се видим утре сутринта.